фонд. Аз не съм удовлетворен от бюджета, предложен за Кохизионния фонд, обаче текста, който е договорен от докладчика, най-добрия при сегашните условия и аз привец, призвавам всички да не гласуват за измененията, които са насочени против основното послание на текста е, дейности като когенерацията могат да бъдат направени по-ефективни. Същото се отнася и за инвестициите е, в е, газ, който да е, измести изкопаемите горива. Интересно е, че тези предложения идват от държави, които са се възползвали от разпоредбите на предишния регламент. Благодаря от името на ЕКАРЕ господин Рафаеле Фито. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на докладчика, благодаря на всички колеги, които работиха в много положителен дух в парламентарната комисия по този толкова важен текст. Няколко коментара набързо. Бе направена отрицателна оценка от немалко колеги на предвидените съкръщения. Тези съкръщения няма да могат да ни дадат възможност да работим така, както работихме в миналото. Сега няколко коментара. Първо, темпът на действията. Целта е от 2021 година вече да могат да се ангажират ресурси. Освен това, целта на този текст е да се преодолеят забавянията от миналото, най-вече по отношение на извършването на разходите. Тези забавяния могат да окажат въздействие върху административния капацитет в регионите. Третият ми коментар е свързан с гъвкавостта. Тя е необходима, за да може да се използват по-ефективно ресурсите на национално равнище. Благодаря от името на либералите госпожа Михайлова. Благодаря ви, господин председател. Госпожо комисар, уважаеми колеги, преди всичко бих искала да благодаря на докладчика и на всички колеги от Комисията за регионално развитие за професионално подготвения и одобрен законодателен доклад по предложението за регламент за европейския фонд за регионално развитие и кохезионния фонд. в предложението на европейската комисия по което ние работихме ясно се представя позиция която е за по голяма ефективност по голяма гъвкавост и опростяване на европейския фонд за регионално развитие и кохезионния фонд. изключително важно беше това послание и тази тенденция да бъде запазена в доклада който беше приет в комисията по регионално развитие. бих искала да изтъкна няколко положителни елемента на доклада. на първо място това е увеличаването на приноса на европейския фонд за регионално развитие и кохезионния фонд към целите свързани с изменението на климата съответно с тридесет и пет и четиридесет процента от кохезионния фонд по отношение на градското развитие предложението на комисията по регионално развитие е 10% вместо посочените в предложението на комисията е 10% с оглед засилване на градското измерение на политиката на сближаване и подкрепа за успешната реализация на градския дневен ред за групата на либералите и демократите има няколко ключови елемента на регламента които са в контекста на реформираната политика за сближаване и взаимодействието ѝ с другите секторни политики на общността. ние подкрепяме предложението на комисията по отношение на тематичната концентрация въз основа на брутния национален доход с възможностите за гъвкавост и адаптивност на ниво отделни региони позицията на алде е запазване на концентрацията на ресурси към по интелигентна и нисковъглеродна европа. по отношение на изключването на инвестиции от финансиране бих искала да подчертая че е необходимо да имаме балансиран подход между специфичните цели допустимите дейности и списъка на изключванията. благодаря ви. благодаря от името на групата Гуе Давор Шкърлец. Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо комисар, мисля, че всички ще се съгласите с мен, че Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие са много важни за държавите членки да им дават възможност да гарантират напредък в районите, които се разняват с развитието си, за да наваксат с по-развитите региони. Е тези фондове са добър начин да се инвестират общени средства за постигане на общени цели. Докладчик Сянка обаче трябва да кажа, че съм разочарован от доклада, тъй като неговите амбиции са по-слаби сравнени с положението на Европейската комисия. Знаем, че много средства бяха разходвани за погрешни цели. Инвестициите в изкопаемите горива, в инфраструктура за пренос на природен газ, всички тези инфраструктури няма по никакъв начин да допринесат за целите, които си поставя Европейския парламент, именно кръговата економика и т.н. нататък. В наскоро е, гласувахме последните елементи от пакет за чистата економика. Но реформите на структурните фондове дават възможност държавите членки да инвестират средства в погрешни проекти от гледна точка на тези основни наши приоритетни цели. Благодаря ви от името на Обединената левица. Думата има госпожа Мартина Михелс. Госпожо комисар, колеги, Действително, фондовете за регионално развитие са и ще продължават да са добър инструмент за развитие, най-вече на селските райони. Те гарантират за преодоляване на социалните различия в европейските региони. Абсолютно необходими са за това. По фондовете се предвижда и нов акцент акцент върху екологосъобразни мерки. Приветстваме това но в случая става дума не само за козметични мерки, става дума за принципен преход в социалната сфера и по отношение на екологията. Трябва да преосмислим този преход, тъй като той ще изисква средства. Същото въжи и за структурните промени. Поне 40% от финансирането по Фонда за регионално развитие трябва да се заделят за преход в социалната сфера и екологията. Освен това, предвиждането на амбициозни мерки в това отношение не би трябвало да водят до инвестиции в изкопаеми горива или пък в летища. Трето, важно е инвестиционните проекти по места да са допустими за финансиране независимо от статута на мигрантите. Трябва активно да работим за социален и екологичен преход. Левицата продължава да настоява за това. Председателят от името на СПД, госпожа Роза Дамато. Важен е този текст в рамките на този мандат и по-точно приключването на първото четене по регламента за Кохезионния фонд и фонда за регионално развитие. Но два основни момента има, по които отправям критика. Процентът на съфинансиране трябва да бъде приспаднат, когато се изчисляват изчислява дефицитът на съответната държава. Освен това се предвижда да се финансират изкопаеми горива. За пореден път отказваме да финансираме местните и регионални органи. Освен това се противопостав противопоставяме чрез това, което приемаме тук на инициативата на Грета Тунберг и други младежи. Защо? Защото предвиждаме изключения, според които единствената политика на Европейския съюз за регионално развитие ще се използва за финансиране на изкопаеми горива. Подкрепете за това нашите изменения за околната среда и за пакта за стабилност. Благодаря от името на ЕНС господин Стугер. Благодаря, господин председател. Регионалното развитие е вариация на помощта за развитие. Това означава прехвърляне на пари на данакоплаците напред-назад без резултат. Не става дума че се прехвърлят средства от богатите към бедните и че богатите не плащат данъци. Напротив, изпращат се пари в източна Европа към хора, които имат армия от а, а, съветници за това как да се използват тези блага. Господин председател, Данакоплатеца е жертва на всичко това и а, това трябва да престане. Председателя, благодаря. Сега господин господин Стугер, приемате ли синя карта? Да, разбира се. Много внимателно изслушах изказването на колегата Стюгер. Той говореше обаче за кръвосмешение аз наистина съм много изненадан. Никога а, не казал това по време на Комисията по регионално развитие, по време на дебатите. Най-големите инвестиции отиват към най-бедните. Как можете да кажете такова нещо? А, можете ли да коментирате? Благодаря е отговора. А, рязък въпрос, рязък отговор. Ние използваме пари и просто ги хвърляме в, в а, държави в изток. Например, а, за 90 милиона бяха изразходвани за изграждането на пластмасови дворци като туристическа атракция. А, ако седите тук, и харчите парите на холандските дънакопланци, вие трябва да се засрамите. Председателя, благодаря. Господин Константинус Пападакис. Много шум за нищо. Митове за фондове, с които се борим срещу безработицата и бедността. Тестът беше Гърция. По време на капиталистическата криза освоихме много средства от средствата, но бедността само се влуши, увеличи се и броя на безработните в страната. И това се дължи на фактът, че след а, данъчното облагане, средствата на практика се, налаг... се насочват към а, монополите, а пък никаква структура не се изгражда за борба с а, а, наводненията или за защита от земетресенията, например. Тъй наречените условия, които се налагат, на практика пренасочват средствата към богатите и към монополите. Ето защо Гашните ще продължават да се борят за истински реформи, за да се насочат средствата към истинските нужди на гражданите. Благодаря ви. Думата има господин Ван Нистелрой. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, господин докладчик. Отдаваме приоритетно значение на градовете. Предвижда се финансиране в размер от 10% за тях, в сравнение с досегашните 5%. Предвиждат се 2,4 милиарда евро за подсилване на сближаването в селските райони. Според социологическите проучвания, в бъдеще 8 милиона души ще се преместят от селските в градските райони. Става дума за мнозина добре образовани млади хора, които никога няма да се върнат по селата. В резолюцията си от месец октомври призовахме за интелигентен подход към селата. Това бе призивът на последните две предизвикател... председателства. Госпожо комисар, какво можете да кажете по въпроса? Какво предприемате в това отношение? Сливането на двата фонда. Чудесно е упростяването, но ще бъде отслабена позицията и на двата фонда. Важни са знанията, които ще се създадат по Хоризонт 2020. Трябва да има трансфер на знания с цел иновации и това е от основно значение за цяла Европа, включително и за източна Европа. Нека изградим една нова економика през периода 2021-2027. Това е последното ми изказване тук като депутат от Холандия и нека то да се отбележи в протокола. Ако искаме да има равенство, трябва и да го практикуваме. Председателят, благодаря. Може би половината от нас вероятно се изказват за последен път. Моля, спазвайте си времето за изказване. Госпожа Родригеш. Госпожа Лилиана Родригес, благодаря господин председател. Аз мисля, че е, това е един морален и политически акт. В нашия доклад за, кохезион, за политиката на сближаване продължава едно е, едно съперничество. Ние отдадохме особено значение на демократичните предимства в, в, в периферните региони, за да и се опитахме да раз пределим кохезионните фондове с, с, с оглед на закрила на околната среда. Госпожо комисар, аз а, а, искам да обърна внимание, че а, тематичната концентрация би трябвало да бъде оставена на регионално национално равнище. Госпожа Томашич има думата. Регионалното развитие безспорно е сред областите, в които Европейския съюз има най-голяма добавена стоеност, като насочва средства към добри проекти и като премахва бюрократичните пречки на всички равнища. За държави членки като Харватия, моята страна, политиката на сближаване е важен инструмент, който ни помага да достигнем нивото на развитие на по-богатите държави членки. Няма как да се надяваме на по-добро бъдеще без добра инфраструктура и подобряване на стандарта на живот. Като член на Европейския парламент от Харватия защитаваме една политика на сближаване с по-добре определени членове, обърната към бъдещето с по устойчиви и екологосъобразни цели. Отново подчертавам, важно е да продължаваме да се борим за премахване на ненужното бюрократично бреме на всички равнища. Трябва да обучим заинтересованите страни и бенефициарите на регионално равнище, както и представите на държавната администрация и на точно средствата за унеси, които би трябвало да я получат наистина. Благодаря ви. Думата има господин Юнус Омарже. И благодаря, господин председател. Бюджетните ресурси се хвърлят в океан на бедност, в по-малките, по-малко -по развитите райони. Това са изключително важни инвестиции за най- отдалечените райони е а, важно да се отхвърли предложението на комисията във връзка с предишните програмни действия. Комисията предлага да се се увеличи с 72%, ние обаче искаме 85%. Ние смятаме, че прилагането на обновената стратегия на Европейската комисия не е възможна, ако комисията не се доближи до нашата позиция по а, крайните, най-отдалечените райони. Благодаря. Господин Франк Богович има думата. Фондът за регионално развитие и Кохезионния фонд са два много важни фонда за развитието в Европа. А регионалното развитие в Европа е едно от най-важните предизвикателства, които стоят пред нас. Ето защо аз съм съгласен, че не бива да се намаляват средствата по тези фондове. По тези случай няма как да постигнем целите си. Напълно съм съгласен с всички цели, свързани с околната среда и енергийната ефективност, но се радвам, че беше прието и моето изменение, а именно заделяне на 5% от Фонда за регионално развитие за развитието на селските райони, от които на практика 2,4 милиарда са заделени за интелигентните села. Вярно е, че хората напускат селските райони и именно чрез такива фондове, чрез инвестиции можем да продолем този проблем. С тези инвестиции може да създадем нови, нов вид работни места в селските райони. Ще ни помогне също така да модернизираме и селското стопанство. И имаме нужда именно от е, такива нов вид работни места в социалната сфера, например. Такива работни места могат да се създават в селските райони също толкова успешно, колкото и в е, градските. Здравеопазването, децентрализираната енергетика, всички тези цели се вписват в е, визията ни за интелигентни селските райони и съм убеден, че децентрализацията е пътят към постигане на тези цели. Благодаря ви. Думата има госпожа Джуфрида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 Европейският фонд за регионално развитие и Кохезионният фонд са основните инструменти за инвестиции за целите на заетостта, инфраструктурата, подпомагането на регионите, економическия растеж. През изминалите години работихме действително в полза на регионите, като моя регион Сицилия, които не биха имали бъдеще без тези фондове. За да преодолеем пречките пред освояването по фондовете, трябва да упростим процедурите и да намалим бюрокрацията.

Освен това, нивото на съфинансиране трябва да допринася за започването на работа по проекти. Така че заплахата с макроекономическите условия да не доведе до застой на ниво територии. Трябва да помогнем на държавите членки да използват европейските ресурси. А за целта трябва да се запознаем с реалността по места. За съжаление, параметрите, които прилагаме, не вземат предвид неравенството в регионите, като, например, островните региони. Предвиждането на средства за техническа помощ и за публичната администрация, предоставяща услуги на гражданите, е абсолютно необходимо условие, ако искаме да работим за гражданите. Господин Буда, благодаря, господин председател. Европейският фонд за регионално развитие и Кохезионният фонд имат за цел повече икономическа и социална солидарност, както и преодоляване на разликите между регионите. Едновременно с това обаче трябва да признаем, че Регионалната политика се овенча с голям успех както на Запад, така и на Изток. Инвестициите по Фонда за регионално развитие трябва да допринесат за изграждането на цифрови технологични мрежи, за високоскоростен интернет, както и за градска мобилност. Научно-изследователската иноваторска дейност – привличането на частни инвестиции и създаването на стабилни партньорства трябва да продължат да са сред основните приоритети на европейската политика. Важно е да се подсили взаимодействието между партньорите на местно и регионално равнище, както в трансграничните региони, така и в отделни държави. Господин Манскур. Благодаря, господин председател. Аз се присъединявам също така към колегите, които изразих желание да поздравя докладчика. Това е много уместно изследване. Регионализира се фондовете, кохезионните фондове с оглед на ефективността. Аз също така съм за задържането на тематичната концентрация на регионално равнище, националната и териториалната концентрация би трябвало да бъде по-близка до гражданите, като френски представител ние бихме искали да се отчетат фондовете, да се е, в е, регионали, е, в районите, също така да се обърне внимание на регионите, които са най-отдалечени и да се обърне внимание на екологичните аспекти. Госпожа Клаудио Монтейро де Агиар е следващия оратор. Благодаря ви, господин председател. Кохезионният фонд и фонда за регионално развитие са наистина жизненно важни инструменти за политиката на сближаване на европейските региони. Но те са особено важни за най-отдалечените региони, затова много съжалявам на първо място, че отсъства комисар Корина Крецо и на второ място, че отсъства представителите на Комисията за най-отдалечените региони. Противно на предприятието от социалистическото правителство в Португалия. Нашият парламент отхвърля съкръщаването на средствата, идващи от, фон... от регионалните регионалните фондове за наддалечените региони, за региони като Мадейра, например. Благодарение на регионалният фонд за народно развитие могат да се финансират проекти в областта на транспорта, здравеопазването и а, мобилността в този регион. Ето защо се надявам държавите членки, включително и Португалия, да поемат ангажимент, за да може окончателните средства за фонда да подкрепят в още по-голяма степен на отдалечените региони. Благодаря ви, думата е Пикола gospodine predsjedavajući kohezijska politika е главният инструмент. Благодаря, господин председател. Кохезионната политика е от ключово значение за насърчаването на социалното, економическо и териториално сближаване, както и на солидарността между регионите. Тя е и сред най-важните постижения на Съюза. Настоящото предложение съдържа някои положителни елементи, целящи е приспособяване към бъдещето. Например, предвиждат се мерки за упростяване на финансирането по фондовете, но увеличаването на нивото на съфинансиране, вменяването на тази тежест на регионите ще ги затрудни още повече при кандидатстването за финансиране по проекти. Необходими са повече гъвкавост, повече административен капацитет, тъй като бъдещето на двата фонда зависи от бъдещето на бюджета, зависи от Брексит, както и от волята на някои държави да правят вноски по фондовете. Благодаря на докладчика за това, че взе предвид член 174. По него има възможност за включване на островите в обхвата на текста. Госпожа Керстин Вестфал, благодаря господин председател. Жалко е, според мен, наистина, че колегата независим депутат напусна залата, вместо да остане и да чуе до какво се свежда действително финансирането по Фонда за регионално развитие. Този фонд е програма за растеж в полза на всички региони и на всички граждани. Искаме да се инвестират големи суми в една модерна, дигитална, социална, зелена Европа, която да е от полза за живеещите и в селата, и в градовете. Тази Европа ще допринесе за повече работни места и борбата срещу климатичните промени. Точно сега, преди изборите, е толкова важно да покажем на гражданите къде се инвестират европейските средства. На двата фонда се пада 25% от европейския бюджет. Затова е важно да кажем на хората, че тези средства се връщат при тях, в техните региони и градове, че има смисъл от изразходването им. Нашата група е против финансирането на регионални летища, които не се използват използват. Против сме също така и регионалното финансиране на газопроводи и на изкопаеми горива. По фонда трябва да се създадат условия за това Европа да може да се изправи пред предизвикателствата. Благодаря. Ираче Гарсия Перес, бързо проша, Ираче. Госпожа Гарсия Перес, благодаря господин председател. Преди година и половина одобрихме един доклад, чийто докладчик бях аз и целта беше да се бориме срещу демографичните проблеми и обезлюдяването на някои региони в Европа. Сега наистина превръщаме инструментите в действително за борба срещу обезлю... обезледяването. В член 8 се казва, че по че голяма част от средствата от фонда ще бъдат за тези региони и също така има възможност специфични фондове да бъдат използвани за борба срещу демографския спад в Европа. Много е важно да имаме наистина много средства, за, за да можем да помогнем на хората, които са в критическо положение. Още веднъж това доказваме, че Европа е чувствителна на проблемите на демография в благодаря ви. А сега преминаваме към спонтанните изказвания, но имаме много малко време, затова ви предлагам не повече от трима изказващи се от двете политически групи. Първо, господин Милан Мон. Европейският, Европейският фонд има за, за цел да интегрира различните региони, защото проблемите е, към, в тези региони са огромни, като в моя регион Галиция, където има демографски спад и обезлюдаване. Правителството на Галиция е предприело много мерки, включително детски ясли на насърчаване и така нататък. И ще предприеме и още много мерки. Но трябва да се направи и повече. Особено когато става дума за разпределението на средствата. Господин Карсел внесе изменения е, за измен, из, из, изменения за, специално за регионите, които са жертва на демографски спад и обезлюдаване. Трябва да се, да се създадат допълнителни услуги и, и, и инфраструктури за прилагане, за при, привличане на хора. За това обаче трябва да се създаде един специален фонд, който да насърчава демографията в тези територии. Благодаря, господин Хоце Бланко Лопес. Благодаря, господин председател. Ако има някаква ценност е, европейска, то това е солидарност и, соли... и е, социално справедливост. За това не можем да направим е, крачка назад е, спрямо мерките към конвергенция. За това трябва непременно да се мобилизират всички инструменти и средства за борба срещу обезлюдаването, срещу, защото от това зависи конвергенцията и в крайна сметка оживяването на Европейският съюз. Така че трябва, трябва да се даде тяло и плът, плът и кръв на социална Европа. А, кохезията, социалната винаги е била много важна, особено за регион като моя Галиция. Затова това споразумение е от огромно значение за нас. Господин Хетман. Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа. Без съмнение, Европейският регионален фонд е един от най-ефикасните инструменти на кохезионните фондове, защото може да тласне напред развитието в Европейския съюз и да смекчи различията. По този начин ние се подкрепяме взаимно. Говоря най-вече за селските региони, но и за градовете. МПС, малките и средни предприятия, цифровата економика. Всичко това е засегнато. Много се радвам, че ще гласуваме този инструмент, този документ, който ще подкрепи идеята за такива важни инвестиции, което означава, че държавите членки и регионите ще имат възможност по-ефективно да вземат решения за инвестиции, които съответстват на потребностите им. Благодаря. Господин Джуди Дарлинг, благодаря господин председател. В събота повече от милиони призоваха за публично гласуване по Брексит. Повечето от тях бяха от моя регион, от северо Англия. Е, действителността на Брексита стана все по-малко привлекателна, е, съдейки по социално поручване на социалното поведение в е, Великобритания. Моя регион се възползва от значителни инвестиции от Европейския регионален фонд. Милиарди между 2014 и 2020 година. Жизнени ресурси, създадени бяха работни места, създаде се инфраструктура, подкрепен беше местния бизнес. Е, по някакъв начин това са средства на английски европейските дънакоплаци. Някои твърдят това. Да, така е, но Европейския съюз разпределя съобразно економическите потребности, а не политическите предпочитания. Това е солидарност действие. Ако останем, ще има гаранция за милиони за североистока на Англия. Извън това, ние зависим от правителството в Уестминстър и неговата добра воля. Искам да кажа, нека не използваме излизането, нека останем в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 Калекич, Малетич. Подробно сме говорили за значението на регионалните фондове и на регионалното развитие. Искам да подчертая, че това ново предложение е особено важно, защото открива вратата към развитието на местна инфраструктура. Това е важно за някои държави членки. Важно е обаче и за местното и териториално инвестиране, за инвестиции в е, развитието на селските райони. Европейската комисия, съветът и Европейския парламент, когато говорим за съвремени села, за интелигентни села, така наречените смарт села, когато говорим за развитието на селските райони и за възможността за повишение на жизнения стандарт на всички граждани, трябва да предоставим инструменти и бюджет, е, които позволяват да се финансират тези инструменти. С други думи, е, трябва да има нови законодателни разпоредби, за да могат държавите държавите членки и гражданите се възползват от това. Е, е, господин Лопес Агилар. Благодаря, госпожо комисар Юрва. Е, парламента свърши своята работа. По крайна сметка, за прилагане на обикновената законодателна, законодателен процес е необходимо да се включат повече средства в МФР. Но много е, много е важно обаче да има повече средства за ултрапериферичните региони, за регионите, които имат най-много проблема. Необходимо е гаранция. Гаранция, която да даде възможност да се вземат мерки за борба срещу промените в климата, да се, да се прилага кръглата економика и така нататък. Така че не трябва да има никакво изключение, че, че ние сме поели ангажимента с парите от тези средства да не се е, финансира нищо друго, което не е подчинено на правилата, свързани с запазването на опазването на околната среда. Благодаря. Не мога да дам обаче думата на повече, тъй като в 12.30 трябва да започнем да, да, да гласуваме. Господа Юрова. Благодаря, господин председател, дами и господа депутати. Днес обсъждаме нещо изключително важно. Говорим за следващия бюджет, за следващата политика на сближаване, за следващия Европейски фонд за развитие и за сближаване. Едновременно с това ние не говорим само за пари, говорим за политика, която се основава на солидарност, Политика, която е, се предполага, че ще подкрепя регионите, е, когато местното управление е, все още не е гарантирало економически ръст, увеличение на брутния вътрешен продукт, на заетостта и други важни въпроси. Не говорим само за пари, но говорим и за пари. През следващия програмен период ще има по-малко средства за политиката по сближаване и винаги, когато сме изправени пред подобна ситуация, трябва да помислим за това как да инвестираме средствата. Именно това беше темата и настоящата дискусия в много голяма степен. Е, ние всички съзнаваме, че е, когато трябва с по-малко пари да направим повече, ние просто трябва наистина да направим повече. Е, трябва да не се разходват просто средства, а просто трябва да се извършват интелигентни и устойчиви инвестиции. Винаги, когато говорим е, е, за хора, примерно, Говорим за пластмасови отпадъци. Виждам десетки или десетки хиляди нови работни места, инвестиции, по-чисти реки, е, по-чисти морета и много повече видими резултати от предходните инвестиции от европейската политика по сближаване. Е, трябва всичко е, да бъде задълбочено. Ето защо трябва да постигнем по-голяма ценност, по-голяма стойност за парите, по-голяма полза за гражданите, тематична концентрация и добавена стойност на инвестициите. Е, искам да благодаря на парламента е, за работата, която свърши. Тя ще приключи утре. Това е първото четене на законодателния пакет по цялата регионална политика. Това е начало на законодателния проект, е, законодателната работа. Надяваме се това да започне през октомври, ако искаме да няма закъснение по програмите до 2020 година, не само регламентите трябва да бъдат прияти до края на тази година, но и съответните документи. Държавите членки и регионите трябва да бъдат готови своевременно. Е, Европейската комисия не иска по никакъв начин да приема документи, които поставят под съмнение добавената стойност на нейната регионална политика. Искам да се върна на края на въпроса за по-интелигентни интелигентните селища или по-интелигентните села. Вече беше посочено в европейската политика за регионално развитие, че трябва е, да има развитие на градски и на селски райони, трябва да има баланс между двете. Това трябва да остане и в следващата политика по сближаване. Е, регламента е, с общи разпоредби въвежда нови политически цели, нов план за гражданите, като се засилва интегрираното развитие на, гра... на градски селски селски и крайбрежни райони. По този начин е, ще има по-добър интегриран подход към градското развитие. Предполага се, че с тази стратегия ще се подобри сближаването на месата, стратегическото планиране. Е, мислим, че по този начин ще се подобри и собствеността. Много благодаря. You, Председателя, благодаря, госпожо комисар. Е, сега давам думата на господин, на госп госпожа докладчицата Андрея благодаря, господин председател. Утре ще гласуваме и мисля, че ще бъдем свидетели на консенсуса, който успяхме да постигнем. Това ще се е, въплати в гласуването. Разбира се, има и различни мнения, но Що се отнася до тематичната концентрация, ние е, следвахме указанията на е, комисията, но е, като наблегнахме обаче на регионалното измерение, за да има наистина ефективни резултати. Много от колегите подигнаха въпроса с околната среда. Мисля, че няма споразумение, което да да включва толкова много средства, насочени към опазване на околната среда, повече от 30%. И още нещо принципа на гъвкавостта, за да може да има по значимо съфинансиране, за да може да има по целенасочено финансиране и за да мож, могат регионалните инструменти да бъдат използвани по-ефективно. Същевременно поставихме в центъра на вниманието основните проблеми, наболелите проблеми, регионите, където има демографски спад, там където няма достатъчно услуги, там където няма достатъчно инвестиции. Там трябва да насочиме кохезионните средства, за да може гражданите да бъдат наистина в сърцето на европейските общия дом. Надявам се, че заедно с следващият парламент ще продължим тази работа, за да, могат, да можем да си възвърнем доверието на гражданите и да направим всичко за растежа на Европа, такава каквато желаем да бъде. Благодаря много. Поздравявам докладчика. Ще гласуваме утре. Сега преминаваме към следващата точка от дневният ред. Общо разискване, е предоставяне на цифрово съдържание и онлайн продажби, продажби на стоки. Става дума за доклада Гербхарт ВОС. Договори за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги, както и доклада на господина Римон Става дума за договор за продажба на стоки. Госпожа Гербхарт има думата. Благодаря, господин председател, госпожо комисар в този парламент непрекъснато се сблъскваме с удивителни моменти. В нашия случай става дума за удивителните обрати в сътрудничеството с моя съдокладчик Аксел Фос. Ние сме пример за това, че най-добрите аргументи се формират тогава, когато противникът в кавички няма свои аргументи. Но в спора се роди много в полза на потребителя. Потребителите трябва да имат свои права, когато не плащат с твърда валута, а когато техните лични данни, например, отиват в фирми. Разбира се, че правата за защита на потребителите остават едни и същи, независимо от това дали потребителят а, си сва, сваля съдържание, апликация, приложение и, или от интернет или а, си пазарува, например, хранителни стоки с, от така наречения умен хладилник. Винаги първо и хардуера и софтуера трябва да бъдат взаимно съвместими. Потребителите имат право да апдейтват своя софтуер и то така, че да а, имат сигурни, така наречени интелигентни продукти, защото без такъв фор, а, софтуер останалите продукти са безсмислени. Преносимостта е друг момент, който трябва да бъде в ръцете на потребителите, защото те ще, по този начин те ще работят с различни платформи запазването на минималната хармонизация по отношение на сроковете за предоставяне на услугите или на сроковете за обръщане на доказателствената тежест от 6 до на 1, респективно на 2 години, са компоненти, които наистина, наистина им трябваше да бъдат е, направени, промени, които трябваше да бъдат направени в двете директиви, които ние наричаме директиви близнаци, за да можем по този начин да извлечем най-доброто възможно за потребителите. Вярвайте ми, в самото начало нямаше такива изгледи. Три години работихме много здраво, борихме се много здраво, за да наложим потребителските права. Комисията не винаги беше съгласна с нас. Дясната страна на този парламент също се наложи да преглътне това и онова, но все пак в крайна сметка успяхме да наложим правата на потребителите и то с помощта на моя неуморен екип. Постигнах целта, към която се стремях още от самото начало на този законодателен процес, а начало ми се присмиваха помня, че когато настоявах за някоя от правата и казвах, че по този начин не бива да се намалява летвата за правата в други държави членки. Отговаряха ми, искаме пълна хармонизация, не можем да променим законодателството във всички държави членки. Е, успяхме. Успяхме и благодарение на сътрудничеството с госпожа комисаря както и благодарение на това, че успяхме да наложим минимална хармонизация в някои области, така че съществуващото право да се бъде запазено в държавите членки, защото най-много ще да се радват популистите, ако бяхме постигнали друг резултат. Изключително горда съм с това постижение. Същевременно мисля, че по този начин даваме пример за безкрайно модерно право в областта на защитата на потребителите. Господин Фос има думата сега. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, уважаема госпожо Съдоскладчик. Първо искам да благодаря на комисията за напредничавото предложение, което направи и то в една съвършено нова област. Благодаря на госпожа Гет Пхарт за изключително интензивното сътрудничество, защото в спора се роди истината, роди се нещо добро. Госпожа Пхарт повече дърпаше към чергата към защитата на потребителите, аз повече дърпах към цифровите, цифровото дружествено право и договорно право, но мисля, че в крайна сметка се получи нещо разумно като резултат. Е да, отне ни доста време, но имаше доста проблеми, които трябваше да се преодолеят. Например, какво да направим с защитата на данните и то във връзка с защитата на авторските права. От друга страна имаше голяма дискусия за това как а, да се отнесем към така наречените интелигентни стоки, решихме, че ще влязат в директивата и след това в хода на преговорите с съвета и след това с, във връзка с доклада на Паскала Римон за договори за продажба на стоки. Всичко това отговаряше на желанието ни за максимална хармонизация, на някои разпоредби, като цел, стремежа беше да не оставим празноти, особено по отношение на интелигентните стоки. В крайна сметка решихме, че правните последствия от двата законодателни акта трябва да бъдат едни и същи. Трябва да бъде все едно дали купувам пряко една стока в магазина, поръчвам я онлайн или я аплодвам или я свалям от интернет. Малко беше трудно да следваме една линия в това отношение. Затова мисля, че директивата за цифровото съдържание е отлична база за общия цифров пазар от минимална хармонизация до пълна хармонизация по отношение на някои срокове. Всичко това беше постигнато от нас. Помня, че в съвета от съвета се очакваше на моменти да бъдат малко по-положително настроени към бъдещето, да покажат желание да има а, вътрешен цифров пазар и да не настояват за спазване на единствено на, не, на националното законодателство. Мисля, че точно в цифровата област трябва да създадем ниво, на което всички сме убедени, че е необходима европейска пълна хармонизация. Директивата, която обсъждаме днес, има за цел да гарантира, че предоставянето на цифрово съдържание в целия Европейски съюз ще става по един и същи еднообразен начин. В момента в Европейския съюз има минимални изисквания, проистичащи от директивата от 1999 година, а в страните членки законодателството е различно, което поражда правна несигурност и нарушава повишава доверието на потребителите по отношението на презграничната търговия. Ето защо предприехме тази стъпка, за да няма повече разлика дали купуваш стока е, цифрова услуга или цифрово съдържание в тази или унази държава членка за да бъде ясно законодателството във всички държави членки. Отново казвам, предприемаме много важна крачка и осъществяваме напредък в цифровата област. Благодаря. Господин Паскал Римон. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Съгласен съм с Евелин Гепхарт, която каза, че след много така мъки сме родили едни близнаци. Нямахме предвид да раждаме, но наистина стана, станаха близнаци Родителите, които имат щастието да имат близнаци, знаят, че близнаците са много трудни за отглеждане, особено през първите месеци. Ние все пак успяхме да родим тези директиви близнаци. Най-сетне имаме единни гаранции в целия Европейски съюз, независимо от това дали пазаруваме он или офлайн, дали пазаруваме мебел, смартфон или приложение. Между другото, смартфона е чудесен а, при, а, пример за това колко са обтекаеми границите между класическа стока и дигитална стока. Първо става въпрос за устройство, което можеш да пипнеш, обаче то работи с оперативна система и е постоянно свързано с интернет. Освен това, с това устройство мога да си свалям всякакви а, приложения. Така че предизвикателството беше да създадем а, гаранции, които да бъдат приложими както към оперативна система, така и към музикално приложение и към стока, която купуваме от магазина. Това, което трябва да направят търговецът, респективно потребителят при всяка една сделка, трябва да е едно и също. Още трябва да се спазват при правилата, които вече съществуват по отношение на закупуването на класическа стока. Същите правила трябва да въведем и за цифровите стоки, услуги и съдържания сроковете, например, гаранционните срокове, сроковете за връщане, сроковете за денонсиране на договор и за връщане на парите. Що се отнася до търговията с токи, успяхме да въведем някои новости. Например, така на... отвояването на така наречения срок за обръщане на доказателствената тежест. Тоест, потребителят не трябва да, ча... да, да, да, да чака 6 месеца, да предоставя доказателството за това, че стоката е дефектна след 6 месеца, а има право на една година. В някои от случаи даже се говори за две години. Освен това се е улеснява правото на потребителя да денонсира договор. Ако дефектът се появи отново, потребителят веднага може да прекрати договор и да си получи парите а, е, обратно. И на трето място, производителите също трябва да поемат своята отговорност, след като гарантират, че устройството или стоката им ще издържи определен период от време и ще бъде дееспособна, то потребителят трябва да може да се обърне направо към производителя, за да претендира за правата си. Това е хармонизация, от която трябва да се ползват не само потребителите, но и предприятията и преди всичко малките предприятия, които в бъдеще вече няма нужда да се объркват кое законодателство се прилага, когато продават в други европейски страни. Говоря особено за малките предприятия, които нямат правни отдели, като големите онлайн търговци. Така че по този начин създаваме правна сигурност и за търговците, и за потребителите потребителите, създаваме сигурност за цифровия вътрешен пазар и през граничната търговия. Благодаря на всички, които участваха в работата по този документ. Ние наистина се потрудихме да намерим компромиси. Във времената на мисленето в черно и бяло, парламентарната демокрация, основана на компромиса, е най-доброто средство. Благодаря.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 Дами и господа депутати, за мен това е, е велик момент, защото след доста време е, стигаме до края на законодателен процес по двете предложения, които имат изключителна добавена стойност за европейските потребители и предприятия. Аз не бих казала, че това са двама близнаци, по-скоро това са две сестри. На моя език те са в женски род е, Едната е по-скоро съвременна, докато другата затластя. Е, тя затластя, е, защото се пазарува и то не само онлайн. Е, така че и е трудно да се придвижи напред. Но в край на краищата, в дух на чудесно сътрудничество между съзаконодателите, искам специално да благодаря на госпожа Герхард, господин Фос и господин Аримон. Те много добре съзнават, че имаше някои драматични моменти.